Добър ден на всички. Добър ден, моля ви да седнете. Нека да започнем. Това е важен момент за парламента, важен момент – в мандата на парламента, именно изслушването на кандидат-комисаря госпожа Илва Йохансън. Нека сърдечно и кажем добре дошла в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Благодаря ви за присъствието. Нека ви напомня каква е процедурата. Първо, съгласно приложение 7 към правилника, което съдържа насоките за одобряване на комисията, парламентът оценява кандидат-комисаря възоснова на тяхната обща компетентност, европейска ангажираност и лична независимост. След това ние оценяваме знанията във възложения ресор, в случая вътрешни работи. Оценяваме и уменията за комуникация. Нека ви напомня, че Европейският парламент е подготвил и представил подготвителен въпросник на кандидат-комисарката с два въпроса от общ характер, изготвени от съвета на председателите и три конкретни въпроса, изготвени от комисията Либе. Кандидат комисарят е отговорила писменно на въпросника, като отговорите са раздадени на членовете на всички официални европейски езици. Нека да ви напомня, че нашата комисия не е отправила възражение, що се отнася до провеждането на това изслушване. Дебатът е структуриран последния начин. Първо, кандидат комисаря се представя – в рамките на не повече от 15 минути. Веднага след това преминаваме към въпросите и отговорите. Максимумът е 25 въпроса от членовете на комисията. Първо ще чуем представителите на политическите групи с техните въпроси. Разпределението е възоснова на системата ДОНТ. Като всеки слот от въпрос и отговор е максимум 5 минути, една минута въпрос, 2 минути, 2 минути отговор и възможност за последващ въпрос от същия член в рамките на една минута и едноминутен отговор от кандидат комисаря. Както казах, този първи кръг от въпроси са въпросите от името на политическите групи. След това ще преминем към втория кръг въпроси, възоснова на разпределението на въпросите сред политическите групи. Тук се включват и независимите членове. В края на изслушването госпожа кандидат комисарят ще направи заключително изказване в рамките на 5 минути. Много ви моля да се съобразявате с даденото ви време, тъй като ние трябва да се съобразяваме стриктно. В противен случай ще трябва да помоля членовете да прекратят изказването си. Никак не ми харесва да прекъсвам когато и да било, така че много ви моля предварително да проявите разбиране. В този конкретен случай сме осигурили конферентен превод на всички 23 официални езици. Моля ви да не говорите прекалено бързо за да може всички кабини да изпълнят своята работа. Освен това, дебатът се предава на живо на веб страницата на парламента. Възможно е също така да го гледате и като видеозапис. И още нещо. Това изслушване е особено важно за нашата комисия – на първо място, това е единственото изслушване, в което само нашата комисия участва, а не провеждаме съвместно изслушване с друга комисия, тъй като става дума за пълно съвпадение с правомощията на нашата комисия. Законодателните предложения, по които работим. Следователно, ние сме тези, които сме компетентни да обсъждаме политиките на Европейския съюз за убежище и миграция, управлението на границите, политиките за Шенген и нещо много важно – политиките за вътрешна сигурност на Европейския съюз, включително и борбата срещу тероризма. Ще говорим също така и за Европейската прокуратура в аванс. Всичко това е важно. Аз очаквам с нетърпение нашата размяна на мнение по тези европейски политики, които, както виждаме, са предизвикателства през последните години. Сега искам да дам думата на кандидат-комисаря госпожа Илва Йохансон. Заповядайте в рамките на 15 минути. Much, Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми членове на парламентарната комисия. С удоволствие се изправям тук пред вас. Доколкото знам, няма да ми е лесно в бъдещите няколко часа, но въпреки, че съм леко притеснена, очаквам с нетърпение диалога ни, защото това е част от демокрацията вие сте пряко избраните представители на европейските граждани и вие сте тези, които трябва да проведете изслушванията и съответно да се произнесете дали имам качествата да заема поста или не. Надявам се, че ще имам възможност в бъдеще да работя с вас. Аз съм била министър на пет различни правителства в Швеция с трима различни министър-председатели. Всички правителства бяха малцинствени. Запозната съм с работата с различни политически групи и необходимостта да се търси компромис помежду им и с парламента. Това е опит, който знам, че ще ми е необходим в, в съвместната ни работа също. През 2015 в Швеция влязоха повече бежанци, отколкото всяка друга страна на глава от населението. Една трета от всички непридружени малолетни, които влязаха в Европа, всъщност влязоха в Швеция. И е, предизвикателството беше сериозно. Министър-председателят ме назначи с специални отговорности да координирам всички действия на правителството, свързани с управлението на миграцията и интеграцията в Швеция. Гордея се, че Швеция успя да подслони толкова много бежанци в онзи момент. Също така се гордея, че мнозина от тях сега са интегрирани в нашето общество и допринасят за нашата економика. Но същевременно времено в този момент си дадох много ясна сметка, че не съществува добре функционираща и управляема система за убежище в Европа. Имаме нужда, определено имаме нужда от общи, устойчиви европейски решения за миграцията, които да са предвидими и за отделните лица, и за обществото. Миграцията и политиката за сигурност са важни – те се подкрепят взаимно. Но нека да кажа съвсем ясно от самото начало. Това са две различни, е, два различни процеса и миграцията не може да се възприема като заплаха за сигурността. Сигурността е свързана с свободата. Всеки в Европа трябва да е свободен да живее в общество при върховенство на закона, като е със съзнанието, че публичните власти правят всичко в е, тяхна защита. А също и е, за борба с тези, които застрашават свободата. Заплахи към свободата са заплахи към нашето общество всъщност. Но следва да кажа също, че ще се старая да направя така, че всички свободи, които искаме да запазим, да не бъдат застрашавани от мерките за сигурност, които се предприемат. По въпроса за миграцията, мисията ми е да намеря един нов начин да действаме и то такъв, който е ефективен, да спазваме нашите ценности. Основният ни приоритет е да разработен новия пакт или договор за миграция и обежище. Трудно е, но нека да кажа ясно. Да не успеем, не е, е изобщо е, възможност в този случай. Не е вариант. Постигнали сме много. Остават обаче много сложни и различни пред... предизвикателства. Имаме позитивна инерция в момента да се справим, да изграждаме мостове, а не е, стени с европейски подход. Е, миграцията и сигурността са е, на много високо в приоритетите на политическите насоки, защото в края на кращата това са проблеми, които най-много вълнуват гражданите. Това са едно от трите най... две от трите най-важни теми. Тези теми са свързани с много политики, вътрешни, вътре в Европейския съюз и външни политики. Да се защитат външните граници, да се осигури сигурността. Това са основната задача на, на ресора за вътрешна ден, работа. Затова трябва да се търсят и компромис, и начини да работиме заедно. Това е основополагащо в европейския начин на, на действие. Затова вие като членове на важната парламентарна комисия имате много опит да работите по този начин. Европейския съюз се основава на ценности. Това трябва да бъде ръководното ни начало. Аз ще защитавам не само тези ценности вътре в Европейския съюз, но и пред останалата част на света. За нас е ключово да защитиме нашите демокрации срещу популизъм и екстремизъм и да се ставаме за човешки права. Силно съм мотивирана да се справям с трудните предизвикателства – в ресора вътрешни работи. Това е нещото, което винаги съм искала. Много съм благодарна за, за доверието, което ми се оказва от председателя на комисията. Заплахите пред сигурността в момента се развиват непрекъснато и ние трябва да се приспособим ще търся да запълниме белите петна в европейския подход за вътрешна сигурност, за да можем да бъдем подготвени за задачите. Също така трябва да се основаваме на основите, които бяха поставени в последните 5 години, за да може ефективно да се прилагат предвидените закони, да се изгражда мрежата за сигурност, без да има вратички в нея. Основни приоритети са борба с организираната престъпност, дрога, трафик с хора и други. Най-уязвимите членове на нашето общество са жертвите. Аз считам, че обществото трябва да ги защитава и аз ще бъда техен силен защитник. Също така смятам да работя да ограничим максимално възможността за терористи да планират, финансират и извършват атентати. Борбата с радикализацията също основен приоритет. Ще се водя и от препоръката на Комисията за тероризъм от вашия парламент. Сътрудничеството в правоприлагането е от ключово значение, включително с възникването на нови заплахи пред сигурността. Това сътрудничество трябва да се доразвива с основна роля на Европол. Искам да има един солиден подход на базата на данни и е, доказателства в политиките, свързани с моето портфолио. Е, и ще прилагам всички принципи за по-добро законотворчество. Що се отнася до миграцията, както знаете, много трудни бяха дискусиите, много разделения се появиха. Затова е необходимо да има решения, които са общи, управляеми, устойчиви и предсказуеми. Сега има възможност да се направи това с новата комисия и имам съвсем ясна мисия от е, председателя на комисията да предложа нов пакт за миграция и убежище. Подходът ми ще е първо да изслушам внимателно всички гледни точки и да търсиме общи позиции с парламента, но и с всички страни членки двустранно. Щом заема своя пост, ако вие потвърдите моето избиране, ще започна да се срещам двустранно с всички страни членки и ще ви информирам за тези срещи. Ще разгледам целият набор от политики за миграцията, Обежище, борба с незаконна миграция, подсилване на външните граници, връщане, законни пътища за миграция и интеграция – и сътрудничество с партньори извън Европейския съюз. Част от този подход е да се разгледат внимателно вече дадените предложения. И за мен във всички тези дейности, които предприемаме, трябва да съществува и елемента на равнопоставеност на, на половете. Също така е, трябва да търсиме и да дефинираме своята позиция по много от инструментите за убежище. Това е от ключово значение. Да се намерят устойчиви решения на базата на солидарност и отговорност следва да бъдат ключов водещ принцип в нашата работа. Искам да затворим всички пробойни между възможностите за получаване на обежище и връщане. Да дадем е, законови възможности за тези, които имат нужда от закрила. Но тези, които нямат право на това, трябва да имат възможност да се върнат. Миналата година само една трета от тези, които имаха решение да бъдат върнати, всъщност се върнаха. Една устойчива система на убежище има нужда и от функционираща политика за връщане с пълно спазване на принципа non-refoulement. Политическите насоки също говорят за необходимостта да има законови е, начини да се стигне до Европейския съюз. Това е част от решението. Следва да се гордеем, че Европа има около 15% дял в презаселването на световно ниво през 2015 и той стигна до 50% през 2018. Необходимо е да се търсят и хуманитарни коридори за спешни случаи. Не можем да се съгласяваме да продължи тази загуба на живот в Средиземно море. Основен елемент от новия пакт за миграция и обежище ще е по-устойчив, надежден и постоянен подход към операциите за изтърсене и спасяване да спасим а, хората, които, чието за живота за е застрашен в море, е наше морално задължение. Това е свързано и с борбата срещу трафикантите. Трябва да, да се борим и срещу а, криминалните мрежи, които стоят зад тях. Също Нека да подчертая рисковете, които е, застрашават в момента една от ключовите постижения на европейската интеграция шенгенското пространство. Е, бързото връщане към напълно функционираща шенгенско пространство без е, контрол на вътрешните граници за мен ще е ключов приоритет. Ще работиме посредством граничната охрана, в, подпомагана от Frontex, за да има и повече доверие в е, шенгенското пространство. Така ще може да се осъществи допълнителното му разширяване. Целите ми е, е да работиме в областта на миграцията и сигурността с политики, които дават резултати за нашите граждани, които са балансирани, справедливи и се основават на нашите ценности. Наясно съм, че е, моите задачи и моят ресор е много труден. Това ми казваха всички, откакто бяха беше издигната моята кандидатура. Но в тази област трябва да постигнем нещо. Няма как да не го направим. Това са моите приоритети. Имам нужда от вашата помощ, от вашия опит, за да мога да осъществя този напредък. И ако бъда одобрена, за мен ще е голяма чест да мога да взема този пост и с удоволствие очаквам бъдещата ни съвместна работа. Благодаря. Уважаема госпожо Йохансон, благодаря ви за вашата презентация в встъпителни слова. Сега е време за нашите членове. Започваме с координаторите на политическите групи. Припомням ви, че имате две минути, след това реакция и след това една допълнителна минута за уточняващ въпрос. Е, въпрос. И има думата господин Томас Тобе. Благодаря и нека първо и аз приветствам а, кандидата за комисар, която говори за защита на нашите общи европейски пра, а, ценности, но и така се надяваме, че вие ще защитите европейския начин на живот. Въпросът ми е за общата ни европейска сигурност. Виждаме колко сериозни проблеми имаме с това, че оръжия и наркотици преминават през нашите граници, мобилни организирани престъпни групи и така нататък. И за това се чудя какви конкретни стъпки нашата кандидат-комисарка е готова да предприеме. Готова ли сте да осигурите повече бюджет за Европол? Готова ли сте? Способна ли сте да имаме център за борба с организираната а, престъпност а, за собствеността? Благодаря, господин Тобе. Мисля, че е важно наистина да защитим нашите общи ценности, но не трябва да проявяваме наивност. Важни ам, ценности, на които стъпва нашата общност, са поставени под опасност. Опасност има за ам, върховеството на закона, под опасност са младсинствата, еврейските общности, мюсюлманите се страхуват и жените не са защитени, техните права не са защитени. Така че има много важна работа, която трябва да свършим, за да осигурим тези ценности. И сигурността е свързана с всичко това, защото ако не можем да се преборим с организираната престъпност както трябва, както вие сам отбелязахте, а, е, действително оръжия, експлозиви, наркотици преминават през нашите граници и се а, е, отразяват на нашето общество. Те са като отрова за обществото. Когато хората нямат усещането, че са пазени, защитени в своята общност от а, е, престъпността, тя нарасва. И виждаме, организираната престъпност все по- добре се развива и има много модерен и ефективен бизнес модел. Затова трябва и ние да се развидим, за да ги да се противопоставим както трябва. Що се отнася до престъпността в областта на собствеността, това е един от приоритетите на Европол в момента. Ние заедно с държавите членки решихме това да бъде приоритет, така че вече фигурира сред приоритетите. Това решихме заедно. Допълнителна реакция? Без микрофон. Разбирам, че защитавате нашите общи европейски ценности, но може ли ясно да кажете дали подкрепяте и европейския начин на живот? А, също важно е, че кандидат-комисарката казва, че Европол ще се концентрира върху престъпността в областта на собствеността, но въпросът беше, ще защитите ли идеята да се установи център, специализиран в тази, общ, а, в тази област? но може би това не е нещо, което всеки кандидат може да направи на този етап. Също така още един въпрос. Знаят, че всички работите за това да има сигурност на границите и ако имате възможност в своя отговор да кажете как точно ще осигурим тази сигурност на границите. Имате думата. Благодаря много. Разбира се, че подкрепим европейския начин на живот тук става въпрос за нашите ценности и затова смятам, че е важно ние да се изправим и да защитим тези ценности. Това е европейски начин на живот и наистина считам, че това е област приоритет за тази комисия. Що се отнася до престъпността, съм собствеността, дали ще има център или не, не мога да отговоря конкретно днес. Все още не съм поела своята позиция, така че нека да продължим диалога, да видим как да има достатъчно финансиране за Европол, какви да бъдат областите приоритети в следващите години. Благодаря, госпожо Йохансен. Сега думата има господин Клод Морай за една минута. Госпожо комисар, кандидат-комисар, вие казахте, че имате общ опит в тази област. В неделя видяхме неприятни сцени в бежански лагери, но вие знаете колко е трудна тази област на работа, имате опит вие казахте, че не може да се страхуваме, трябва да намерим устойчиви решения на основата на солидарност. Това е важно. Вие казахте няколко пъти по време на вашето изказване. Но проблемът е, че тук в парламента, в този Европейския парламент, от много години ние получаваме мнозинство а, и за Дъблин, и за процедурите по прием и така нататък. Успяхме да го постигнем в всички политически групи и макар ние да успяваме, съветът блокира. И въпросът ми е, какво ще направите вие, за да се осъществи напредък в тази толкова важна област? Госпожо Йохансон, благодаря господин Мораз за този изключително подходящ въпрос. въпрос. Напълно наясно съм, че Европейския парламент е, успява да си сътрудничи и да прави компромиси, е, за да се върви напред, но има блокиране в съвета и това е от години насам. И а, е, за да се отключи тази блокирана ситуация, смятам, че имам необходимото, за да успея. Първо, както казах, ще говоря двустранно с всички държави членки, за да установя какви са най-важните области, в които а, те имат нужда от действие. Може би трябва да бъдат разгледани по различен начин и да се направи нещо. Няма как точно да ви обясня как ще стане, защото все пак ще започна с изслушване, да чуя и а, обещавам, че ще информирам а, парламента за тези диалози, защото вие сте тези, които успяха да постигнат а, постигнато до тук. И считам, че ми е поверена тази област и тази мисия да се намери нов пакт за миграцията и убежищата, защото имам доста опит а, и до сега съм а, се справила с такива трудни задачи в моята париер, а, кариера. Имам средства, с които ще се ползвам, но имам нужда и от парламента и особено опита на членовете на вашата комисия. Но действително смятам, че е възможно. И е така. Thank you. Back to you, Mr. Moraes, for... Благодаря, господин Мораес, за допълнителна реакция. Признавам, госпожо Йохансен, че има положителен дух и в първоначалните ви слова и сега, но все пак този въпрос, да, съветът блокира всичко и могат да го направят наново, така че вашият пакт може да не реши този проблем. Въпросът ми в този смисъл е, ако има квалифицирано мнозинство и като това е принцип в договорите и като пазител на договорите в комисията, можете ли да а, се възползвате от това и ако не, какви предложения можем да видим, за да се а, раздвижат отново нещата отново. Иначе отново можем да претърпим провал в тази толкова важна област. Вие сте отново, госпожо Йохансон. На първо място смятам, че е добре, че имаме тази възможност за нов пакт и за обежищата и за миграцията, т.е. повече варианти на масата в същото време и така ще намерим общо поле и разбира се, ако бъда утвърдена и а, поема задачата от 1 ноември, ще започна да търся по-широкия компромис, който е най-широкия възможен компромис. Това разбира се, което целим. Всички да се включат, но в крайна сметка ни е нужен нов пакт. Благодаря. Сега давам думата на представителя на групата Обнови Европа, господин Тодорачи. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо кандидат комисар, имам въпрос във връзка с Шенген, който вече е почти синоним на европейската интеграция. И въпреки това, няколко държави членки са въвели необосновани контроли по границите. И комисията е приела норми, които узаконяват такива простъпки, докато България, Румъния, Харватия следват правилата, изпълняват изискванията на Шенген, но въпреки това години наред вече им се отказва достъп до Шенген – не се казва също така в кой момент ще се даде достъп и как. Същевременно, едно напълно функциониращо шенгенско пространство е условие за новия пакт за миграция. Но, госпожо комисар, правилата и духа на Шенген са нарушени както виждаме. Какво ще направите вие, за да гарантирате, че едно от най-големите постижения на Европейския съюз няма да се загуби в трудностите по преговорите по пакта за миграция? Благодаря ви, господин Тодорачи, Казах и в увода си, че е много важно да има бързо връщане към напълно функциониращо шенгенско пространство без вътрешни граници. Това е записано и в моето писмо и ще бъде мой приоритет. Разбира се, ще водя и диалог с държавите вели контрол по вътрешните граници. Но трябва също така да си дадем сметка, че има връзка между напълно функциониращото шенгенско пространство и някои от предложенията в пакета за убежище – действащите дъблински норми не работят много добре и всичко това е взаимосвързано и трябва да се отчете. Но съм съгласна, не можем повече да чакаме. Връщаме се към вас, господин Тодорачи. Госпожо комисар, ще се опитам да ви задам въпрос, на който се отговаря с да или не. Знам, че това не е лесно. Ще въведете ли процедура за установяване на нарушение срещу държавите, които са въвели такъв контрол по вътрешните граници? На второ място, как ще работите с съвета, за да се разшири шенгенското пространство и ако го направите, какъв е вашия график? Uh, thank you. Uh... Благодаря. Е, започването на процедура за нарушение е последната крайна мярка и тук е и ролята на комисията. Ние винаги можем да прибегнем към нея, но ако поема този пост на 1 ноември, това няма да е първата ми задача. Мисля, че първо ще започна диалог с тези държави, преди да мисля за процедура за нарушение – що се отнася до графика и как ще взаимодействаме, нека ви отговоря след като заема своя пост. От името на зелените, колегата Стрик. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо кандидат комисар. Новата комисия продължава да работи по международното сътрудничество като част от миграционните политики, но практиките в Турция и Либия са много обезпокоителни. Турция иска да депортира 1 милион бежанци обратно в Сирия, въпреки споразумението с Турция. В Либия се погазват правата на малолетните те са поставени при ужасяващи условия. В своите писмени отговори казвате, че вие ще търсите начини да извършвате наблюдение и да следите за спазването на човешките права и в трети страни. Това е чудесно. Но какви нови стъпки ще предприемете, за да го постигнете и как ще информирате редовно парламента за резултатите? Освен това, ще бъде ли включена и обективна независима оценка, която да е водеща преди Европейския съюз да започне да си сътрудничи с дадена страна? Заповядайте, госпожо Йохансон. Вие зададохте много въпроси всъщност. Наистина положението в Либия е ужасно. То е ужасно за бежанците – които са поставени при условия, които никое човешко същество не бива да търпи. Това е реалността. Комисията и Европейския съюз сега работят с комисаря по правата на човека към ОНЕ, за да настъпи промяна – ние трябва да мислим за хуманитарни коридори, така че хората да бъдат изтеглени от Либия и да се презаселят в държави членки на Европейския съюз. Това бих искала да направя аз. Но тук, разбира се, трябва да разчитам на желанието на държавите членки да поемат презаселените бежанци. Следователно ще трябва не само да сме горди от това, че през последните години имаме увеличен брой презаселени бежанци, ние трябва да продължим в същия дух. И само така ще помогнем на бежанците в Либия. Реакцията ви, госпожо Стрик? Благодаря, аз само споменавах Либия и Турция като пример за сътрудничество, което всъщност вреди на правата на мигрантите. Разбира се, хубаво е, че ние мислим как да намалее вредата, но въпросът ми беше как да гарантираме, че няма да има тип сътрудничество, което вреди на човешките права. Вие казвате в писмените си отговори, че човешките права са ключов аспект при миграцията. Какво ще направите вие, за да има оценка на въздействието, независимо наблюдение. Съгласна ли сте, че наистина трябва да се водим на първо място от човешките права? Ако вие приемате това за свой ангажимент, ние със сигурност ще работим заедно. Това е много важно, така че моля ви да ми отговорите конкретно, без заобиколки една минута. Госпожо Стрик, нека първо кажа, че европейското сътрудничество с Турция и Либия не вреди на правата на човека или правата на мигрантите. Наистина ние сме свидетели на това, как се погазват човешките права, но това не е заради споразумението. Като работим заедно с ООН, ние можем да помогнем на мигрантите. Има нещо важно. Ние трябва да продължим с тези споразумения с трети страни. Важна част от тези споразумения трябва да бъдат и правните пътища, които позволяват законов достъп до Европейския съюз. Така трябва да работим с третите страни. Разбира се, аз винаги бих работя заедно с парламента по тези споразумения. Благодаря от името на Идентичност и демокрация колегата Търдино. Presidente, grazie eh, commissaria Дизинята. Благодаря, господин председател. Е, госпожо кандидат комисар, Вие говорите за солидарност, за отговорностите на всички. Когато е, става дума за политика за миграция, Обективно казано, системата не работи. Приемащите страни са изоставени сами на себе си. Какво имате предвид, като и е, говорите за балансиран компромис? Смятате ли да има разпред... система за разпределение, която да не се основава единствено и само на принцип е, солидарност? Смятате ли? да търсите изпращане на мигрантите и в други страни или да има така някаква псевдодоговореност? Благодаря. Не съм убедена, че разбрах добре въпроса, но ще имате възможност да доизясните. Страните членки са сблъскани, се сблъскват с различна ситуация в реалността и не можем да си затваряме очите пред географските реалности в Европа. Затова е необходим механизма за солидарност, за да има съответно правилно разпределение вътре в Европейския съюз. Доколкото разбирам, вие питате какво ще е отношението ни към мигрантите извън Европейския съюз. Това ли питахте? Коментар извън микрофон. Esattamente che cosa intende quando parla di un compromesso equilibrato? Vorremmo... Какво имате предвид, когато казвате балансиран компромис? Има миграционни потоци. Как смятате те да бъдат разпределени по задължителен метод или по доброволен или доброволен начин? Да, както казах на господин Мораес, трудно ще е да намериме допилни точки, за да решим проблема и застоя в съвета. Нямам готови е, отговори, това ще е един дълъг път. И сега сме само в началото. Механизма за солидарност обаче не се гради на доброволна основа и не следва ние следва да си помагаме един друг. След като оценя положението, ще имам предложение и за последващите стъпки за новия пакт за миграция и убежище. Имате сега допълнителна минута за доизясняващ въпрос. Благодаря. За момента всъщност не получихме отговор, отбелязвам си. Още един бърз въпрос. Казвате, че ще спазвате принципа за нон-реформа. Това е основен елемент от нашата политика в Европейския съюз. Но всеки отделен случай е изключително скъп и, и поставя допълнително бреме върху Европейския съюз. Може ли да повторите въпроса, казва госпожа Йохансон. Parla di eh, osservanza del principio di non respingimento e di giusto processo. Вие казахте, че ще се спазва така наречения принцип за non-refoulement. Смятате ли, че ще направите възможното да има справедливо разпределение на мигрантите в страните членки. Ако е така, страните ще имат съответни е, финансови обременености. Ще помогне ли комисията за тях? Всяка страна членка има задължение да е, приема и обработва заявките за убежище и съответно да се произнесе за връщане, а ако не е възможно да се осъществи връщане по принципите за нон-рефулма, Европейската комисия може да помага на страната членка да се справи. Обаче това не е факултативна възможност. Това са задължения по договора, е, основополагащите договора и е, по международните конвенции. Е, тази дейност не се извършва от Европейската комисия, от страните членки, но е необходимо да има сътрудничество. Затова е необходим и така нареченият общ пакт. Господин Прокачини от ЕКАРЕ има думата. Добър ден, госпожо Йохансон. Вие казахте, че сте готови да е, подкрепите е, временни възможности за е, пристигане на мигранти по Средиземно море. Всъщност потвърждавате споразуменията от Малда, Малта. Но там по тези е, договорности бяха е, постигнати само от малък брой страни членки. Само 9% от ми, мигрантите се спасяват от е, подобни операции за издирване и спасяване. Всички останали идват така е, са по така наречените е, призрачни е, лодки или кораби. Как смятате да се справите с този проблем? Благодаря, господин Прокачини. Това временно споразумение от Малта от миналия понеделник ще бъде обсъждано, доколкото разбирам от следващията среща на върха по външни въпроси, вътрешни работи и за мен това е, е една стъпка напред. Временно споразумение, но показва желанието на страните членки да си сътрудничат и да търсят решения в една толкова важна тематика. Подобни временни споразумения обаче, нека да кажа, не заместват едно устойчиво решение за операциите по издирване и спасяване. Аз лично считам, че моята мисия е да се търси такова устойчиво решение. Да се спасяват хората и е, да им се осигурява начин да стигнат до Европа, не е непременно привличащ фактор за идване в Европа. Сега, вие говорите, че искате устойчив подход за операциите по издирване и спасяване. И в тази рамка можете ли публично да заявите веднъж и завинаги, че само тези, които реално бягат от война и преследване, ще получават убежище в Европейския съюз. Да се изключат економическите мигранти и мигрантите, свързани с климатични промени. Всеки, който кандидатства за обежище, има право да бъде разгледана кандидатурата му и да получи решение – дали има право на международна закрила или не. Съгласна съм обаче, че економическите мигранти следва да търсят законови пътища за пристигане в Европа за тези, които идват да работят в Европа и за презаселване. Нашия континент застарява, необходимо е да има повече доприна... хора, които допринасят за економиката и за това трябва да търсим нови начини за привличане на квалифицирани лица, които да развиват економиката в Европейския съюз. Благодаря. Корнелия Ернст от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Доста съм задачена, че не споменахте нищо по въпросите за сътрудничеството, за правоприлагането. А в писмения си отговор казвате, че един от вашите приоритети ще бъде в тази област да се осигури необходимата технологична иновация технологични иновации, за да гарантираме, че можем да се справим с новите и новопоявяващи се заплахи. Въпросът ми е какво точно имате предвид под технологични иновации за първо прилагането? Може ли да ни дадете конкретен пример и как а, ще гарантирате, че подобни иновации не нарушават основните човешки права? Как ще осигурите защита на основните човешки права. Господин, госпожо Йохансон, благодаря, госпожо Ернст. Много важен, много подходящ въпрос, който ми задавате. Два важни аспекта има тук. На първо място, когато се разработват нови технологии, виждаме, че новите те са много бързо освоени от престъпниците и от организираната престъпност и съответно гражданите са жертви и ние казваме не можем да ви защитим, защото това са нови технологии. Знам, че не е това, което вие казвате, но е важно да осигурим нужното. Също така обаче трябва да кажа, че когато става въпрос за използване на нови начини за използване на технологията за защита на хората, също е много подходящо да се вземат предвид кои са тези неща, които действително закрилят, защитават хората. Важно е да има ясна оценка, да направим точния анализ, за да сме сигурни, че на практика де-факто защитаваме, а не просто да показваме колко нови технологии имаме чисто и просто да постигнем целите на защита на нашите граждани. И разбира се, винаги е важно да защитаваме основните човешки права. И понякога това идва като някаква допълнителна последваща мисъл, а пък трябва да се случва от самото начало, когато разработваме нови предложения в това отношение. Благодаря. Госпожо Ернст? Искам малко повече конкретика. Какво смятате конкретно за използването на лицево разпознаване в обще... на обществени места? Тези въпроси не са оценени на европейско равнище все още, а някои държави ги използват, разработват цели градове, приложения с е, изкуствен интелект, а други ги забраняват. Смятате ли а, да има, ня... че ще има някакъв общ координиран подход на европейско равнище? Трябва да ви кажа благодаря, госпожо Ернст. Но ми се струва, че това е твърде подробен въпрос и няма да е разумно да отговоря днес. Трябва по-късно да се върна отново, за да мога да отговоря на въпроса с нужната конкретика. Благодаря, госпожо Йохансон. А сега започваме с втория етап на въпроси за всички депутати, които искат да ви зададат въпроси от всички политически групи. Започваме с Хавиер Сарсалехос. Имате думата. Последните години наблюдаваме ужасни терористически атаки, но в същото време има и много такива, които са предотвратени от а, различните служби. Какви мерки ще предприемете, за да се борите с тероризма, тъй като той продължава да бъде основна заплаха за сигурността? Ще бъде ли това приоритет във вашите задачи? Кое считате за най-голяма заплаха в областта на борбата срещу тероризма и как ще се справите особено, имайки предвид настоящите структури и как се справяме в момента с новите и нововъзникващи заплахи и как ще разгледате и въпроса за чуждите, чуждестранните терористични бойци, завръщането им, техните семейства? Ще имате ли нови мерки за жертвите на тероризма? Визирате ли нови е, подходи? И смятате ли, че ще са необходими и по-нататъчни мерки за жертвите на тероризма? Госпожо Йохансон. Благодаря, господин Сарсалеос, за това, че включихте терористите в вашия въпрос. Много важен, важна тема е това. Нещо много важно е доверието. Трябва ни повече взаимно доверие между държавите членки за това как да се справяме и как да се борим с тероризма. Трябва да можем да разработим да развием взаимно доверие. Това е най-важното и след това, разбира се, можем да помислим и за нови начини за споделяне с оперативната съвместимост, с различните експерти и така нататък, но ми се струва, че основното е темата за доверието. Можем да постигнем повече, ако работим в по-близко сътрудничество в държавите членки и правоохранителните органи. Другото е борбата с радикализацията също много важно, според мен. И това е задача, която естествено трябва да бъде приета и разгледана холистично всяка държава членка, но Европейския съюз може да подпомогне процеса и може също така да допринесе с експертни знания в тази област. И аз също я считам за особено значима терористичните бойци, които могат да се върнат в своя дом. Това разбира се е решение за всяка държава членка, но комисията може да подпомогне процеса, като улесни сътрудничеството така, че хората да бъдат подведени под отговорност и наказани за своите терористични действия последващ въпрос. Госпожо кандидат, е, искам се да чуя е, уточнение по един конкретен въпрос. В писмения си отговор вие казвате, че въвеждането на е, контрол, проверки на границите трябва да останат варианти, но единствено като последна, последен вариант, когато има сериозни заплахи. Но все пак говорим и за вторичните движения. Считате ли, че вторичните движения сами по себе си представляват риск за сигурността и оправдават по въвеждането на контрол на границите на в Шенгенската зона? И на следващото място, считате ли, че преразглеждането на кодекса на, за Шенген ще допринесе за това. Отново имате думата, госпожа Йохансон. Господин Сарсалеос, трябва да вземем предвид туричните движения, когато говорим за новия пакт за миграция и обежища. Но не считам, че това е основната област, която ще се борим с тероризма. Виждаме, че има терористи, които са родени в Европа, но също така и са отгледани тук, и са радикализирани тук. Така че борбата с тероризма не можем да разчитаме за нея на проверката на границите. Трябва ни обаче в същото време сигурна външна охрана на границите по а, редица други причини. Само, че това не е, не е, е толкова лесен въпрос. Сложно е. А, и сега идва името на колег... е, времето за колегата Бетина Балот. Благодаря ви. Политиките за правата на човека и сигурността трябва да се допълват взаимно, но това не винаги е било така. Виждаме, че има и европейски норми, които водят до нарушаване на човешките права и най-високата съдебна инстанция в Европейския съюз ги отхвърля. Как ще гарантирате спазването на правата на човека, включително и при вътрешното управление на сигурността и границите? един от текущите дебати по техническото правоприлагане е свързан с криптирането. Той е необходимост Смятате ли обаче, че ако има пробив в криптирането с оглед на сигурността, това ще подкопае доверието на потребителите? Благодаря ви, госпожо Волът. Вашият въпрос е изходен с един, който беше зададен по-рано. Аз ще ви уведомя кога ще направя нови предложения. Те, разбира се, ще бъдат изготвени по такъв начин, че да се зачитат правата на човека – това няма да е нещо добавено по-нататък, но що се отнесе до криптирането, то ние виждаме, че новите технологии могат да дадат възможности на престъпниците. Винаги трябва да мислим как да се борим с подобни заплахи. Много е важно – но, както казах и преди, ние трябва да бъдем сигурни, че сме постигнали добрия баланс между сигурността за нашите граждани от една страна и от друга страна основните права, неприкосновеността на личния живот. Но за да има такъв баланс, ние трябва да знаем какво е точно отражението върху сигурността. Така че да не се стига до решения, които на практика няма да се прилагат или няма да водят до повече безопасност за гражданите. Ако сме сигурни обаче, че нещо води до по-добра сигурност, ще се стремим към по-добрия баланс Разбира се, ще работя заедно с вас и съвета. Благодаря, госпожо Волът. Още една минута. Да, но в писмените си отговори казвате, че след оценка може да помислите за преразглеждане на регламента за Европол като се имат предвид договорите и мандата на Европейския съюз, какви промени могат да се направят без да се променят договорите, така че да се спази регламента за опазване на личните данни от институциите, организациите. Благодаря ви, госпожо Волът. Този въпрос трябва да обсъдя с комисаря по правосъдието. Мисля, че това са споделени отговорности така че с удоволствие бих провела този разговор с моя колега. Сега от името на Обнови Европа колегата Мали Касмани. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос за миграцията. Вашите граждани все още очакват устойчива политика за убежище и миграция. Съгласна ли сте че ни трябват европейски инициативи, които да помагат и да осигуряват подслон на хората и в Европейския съюз, и в държавите по происход и транзит. Също така, какви са вашите планове във връзка с връщанията на незаконните мигранти? Как ще изпълните директивата за връщанията? И ще направите ли по-активно международното сътрудничество срещу незаконната миграция? Защото виждаме циничния бизнес модел на тези, които са каналджии на хора. Можем ли да очакваме от вас осезаем резултат преди края на 2020 година? Благодаря ви, господин Асмани. Това наистина са важни въпроси. Аз ще увелича усилията по връщанията. Както казах и в увода си, трябва да бъдем по-категорични, да имаме по-добри процедури, да затворим вратичките и да е ясно кой има право да остане и кой трябва да се върне. Същевременно трябва да се борим с незаконната миграция. Трябва да сътрудничим по-тясно и с третите страни в тази област. А за да разрушим престъпния бизнес модел на трафикантите на хора, трябва да имаме предвид, че те са трафиканти и на други неща, това е всъщност организираната престъпност и тя печели много от миграцията. Ние трябва наистина да унищожим този бизнес модел. Тук имат роля споразуменията с трети страни и в това отношение трябва да работя активно с заместник-председателя, който отговаря за опазването на европейския начин на живот. Той ще съгласува тези теми е, ще работя и с комисаря по съседството, както и комисаря по международните партньорства. Могат да се намират е, добри решения за всички страни. Би могло да се помисли за законови пътища към Европа. Ние имаме огромна нужда от квалифицирана работна ръка в Европа. Следователно, имаме нужда от споразумения, които няма да доведат до изтичането на мозъци, но биха могли да бъдат полезни. Благодаря. Господин Асмани, още една минута. Благодаря. По-конкретно какво ще направите преди лятото на 2020 година. Ние трябва да имаме конкретен дневен ред с конкретни ресурси. Само така можем да се изправим пред гражданите. Заповядайте, госпожо Йохансон. Да, разбирам, че искате конкретика, но аз не мога да ви я дам в момента. тъй като знаете, че има вече 3 годишен блокаж по пакета за убежището. Моята мисия ще бъде да сложа край на този блокаж, да стигне до нов пакт за убежището и миграцията и все боя, че не мога реалистично да ви обещая видим резултат до едното лято. Благодаря колегата Хидсвеги, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз ще задам въпроса си на унгарски. A tömeges illegális migrációval szembeni fellépés során lesújtóak az eddigi Що се отнася до мерките за масовата миграция, нашият опит е напълно отрицателен. Комисията прилага двойни стандарти, когато оценява усилията на страните членки и защитата на външните граници на Съюза не се счита за акт на солидарност, за разлика от приемането на незаконни мигранти. Съгласни ли сте с твърдението, че е, защитата на нашите външни граници е форма на солидарност? Какво смятате да направите като комисар, за да прекратите тези двойни стандарти, така че да се отчитат по еднакъв начин различните форми на солидарност? И какво възнамерявате да предприемете като комисар, така че да има различно третиране на бежанците и е, масата економически иммигранти. Благодаря, господин Хидвеги. Първо, аз не съм съгласна, че в момента сме в ситуация на масова миграция в момента. 2015 и 2016 това беше така, но сега сме на нивата от преди кризата с миграцията. Също така не съм съгласна, че прилагаме двойни стандарти. В отговор на вашия въпрос – за да подсигурим външните си граници, очевидно комисията има своята роля, като подпомага страните членки в защитата на външните граници. За това и работим толкова много по Фронтекст, именно за да можем по-добре да защитаваме външните граници на Съюза. Ролята на комисията и агенциите е това да се случва заедно с страните членки, които имат право да защитават своите граници. Благодаря. Господин Кидвеги, имате възможност да зададете допълнителен въпрос. Госпожо комисар, нека да задам следния въпрос. Сътрудничество с трети страни, страни по происход и страни на трансфер. Какви конкретни стъпки предвиждате, когато ви изберат като комисар за работа с тези страни? Особено предвид решението на нашия парламент за многогодишната финансова рамка, където има ограничение от 5% за подобни програми, разходи за подобни програми докато комисията оценява, че тези разходи в съответния период ще възлязат поне на 15%. Госпожо Хансен, имате думата. Благодаря за доизясняващия въпрос. подходите ни е, към третите страни ще са различни, ще зависят от е, всяка отделна страна. Ще работя с заместник-председателя на комисията и всички останали комисари и с удоволствие бих дискутирала тази тематика с вас по-късно. Сега колегата Таня Файон, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо Йохансон. Връщам се на темата Шенген. Аз определено считам, че има заплаха за Шенген. По отношение на реформата на общата система за убежище и функциониращията зона за свободно предвижване, вие казвате в писмените си отговори, че тази тематика ще е ключов аспект от дейността ви. Но трудно е да се разбере коя е, е смислената реформа на системата за обежище. Това в съвета не се случва. Считате ли, че трябва да се обвързват е, тези тематики с предлагането на ново конкретно законодателство за Шенген и то да се обвързва с новия пакт за убежище и миграция? Това означава ли, че ще се оттегли вече подаденото в съвета законодателство, което стои там от 3 години? Как е, точно ще се даде възможност и, и няма ли страните да се окажат нарушаващи? Благодаря, госпожо Файон. Много се радвам, че ми задавате те, този въпрос. Има връзка между Шенген и функциониращата система за обежище, е, общата система. Намираме се в положение, когато разпоредбите от Дъблин са приети, но не се спазват. Тоест има връзка и смятам, че ще е много по-лесно нещата да се решат, когато се решават повече от едно. Но не можем да чакаме да решим проблема с вътрешните проверки и Шенген, ако изчакваме прекалено дълго да решаваме останалите проблеми. Не е допустимо едното да блокира другото. Ако ще можем да го решим едновременно, да ги решим едновременно, така в новия тласък, който имаме, това ще е добре, защото смятам, че действително има взаимовръзки. Вие е, работите по едни много трудни и сложни досиета, свързани с новия пакет за убежище, предложен от комисията. Оценявам високо тази дейност. Надявам се, че ще продължим. Е, в съвета трябва да се получи деблокиране. Трябва да успеем нещо да предвижим в страните членки. Не мога да ви обещая в момента, но мога да ви обещая, че ще продължа да работя по темата. Госпожа Файона, имате още една минута. Надявам се все пак да не позволите тези незаконни практики в нарушение на закона вече от 3 години да не продължават. Планирате ли, е, като не смятате ли, че когато не планирате да започнете процедури за нарушение, е, нарушавате законодателството по Шенген? А следващото разширяване на Шенген, е, там се очаква да влезе и Харватия. Смятате ли, че това е възможно след като има страни, които не спазват върховенството на закона? Благодаря. Ще говоря отново с вашата парламентарна комисия за разширяването на шенгенското пространство. А, както казах, процедурата за нарушение винаги е възможност да бъде предприята от комисията, но не считам, че е редно да се започва нов мандат по този начин. По-добре е да се започне с диалог. Благодаря, госпожо Йохансън. Сега е ред на зелените. Е, господин Ерик Маккарт. Yes. My... Ето ме тук и ще задам въпроса си на немски. В последните години виждаме, че е много лесно да се създават страхове, като се говори за масова миграция. Но има нещо много важно в това отношение. Вие казахте, че трябва да се гордеем, че можем да помогнем на хората, които се нуждаят от помощ. Важно е също, че казахте как неправителствените организации в Средиземноморието не са приличащ фактор – не можем да кажем, че охраната на външните граници не е важен фактор в миграцията. Можем ли наистина да сме горди от ситуацията в Средиземноморието? Не можем ли да помогне малко повече тези граждански организации? Какво повече можем да направим, така че търсенето и а, спасяването в а, водите да се извършва не от граждански организации, а от държавите? Благодаря, господин Маркарт. До днес, тази година, повече от 900 човешки животи бяха загубени в Средиземно море. Това е една продължаваща трагедия, катастрофа. Трябва да предотвратим това, че хората се качват в тези лодки. Трябва да разработим законни пътища към Европа и трябва да възпрем каналджиите, макар че по-малко човешки животи са загубени тази година, отколкото миналото. Това все пак е един ужасяващ брой. Ето защо считам, че моят подход ще бъде да се концентрирам върху възпиране на каналджиите, помощ хората да търсят други а, пътища, не да се качват на тези кораби, тези лодки. Казвам това, но също така имаме нужда и от една по-добра система за търсене и спасение и това а, винаги е било задължение на държавите членки, но и на всички останали, да се предотвратява загубата на живот и в областта на НПО знам, че парламентът иска а, някакви указания, пояснение. А именно, че една а, истинска хуманитарна, автентична хуманитарна помощ не трябва да бъде криминализирана. И ще разгледам този въпрос и се надявам, че а, това ще бъде едно добро решение. Господин Маркарт, още една минута. Благодаря. Да, знам, че може би не сега момента за такива подробни и конкретни въпроси, но също така е много трудно и за тези, които са в Либия и не виждат никакъв друг начин, никакво друго спасение, освен да се качат на тези кораби или лодки. Всеки ден се давят хора. И ние като парламент мисля, че нормално да очакваме да не говорим за някакви евентуалности, а да има някакви реални действия. Не може ли да се върне някакси ситуацията и спреди това? Фронтекс върши тази работа. Сега НПО-тата се предсняват, че ще ги ги затворят в затвора. Така че, моля ви да кажете какво конкретно може да направите. Благодаря, господин Маркарт. Бежанците които виждаме са в ужасно състояние. Наистина никой не трябва да живее така, както в а, а, начина по който те живеят. Но наистина решението е никой да, на никой да не се налага да се качва на тези опасни а, кораби. И сега отново независимите. Господин Петър Кофот, имате една минута. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на датски. Много съм притеснен от ситуацията предизвикана от шведското правителство – а, едни а, много сериозни заплахи от а, мюсюлманския екстремизъм. Много сериозни проблеми в Швеция и а, вие, госпо, госпожо Йохансен, Илва Йохансен, твърдите, че сте горда с това, което е на, а, постигнато, но всъщност е от правителството, което предизвика тази ситуация. Ние в Дания не считаме, че това е а, подходящо и смятаме, че трябва да се възстанови контрол на границата. Престъпността е наистина извън контрол в региона. Ако вие станете комисар, имате ли намерение да е, изнесете тази ужасна миграто, миграторска политика е, в, на европейско равнище и особено ние в е, Дания абсолютно отричаме. Благодаря, господин Кофот. На първо място искам да ви кажа, че не съм съгласна с вашата оценка за ситуацията в Швеция и отново ще кажа, че съм изключително горда, че Швеция успя да даде да подслони толкова много хора по време на миграционната криза, но също така съм съгласна с вас, че не е устойчиво да продължим да функционираме без функционираща обща европейска система, която да управлява миграцията по един много по-подходящ и добър начин, отколкото този, който виждаме до момента. Това е ясно за мен. В отговор към вас, да, наистина няма да бъда шведския комисар, няма да налагам шведска политика, аз ще бъда европейски комисар и ще предлагам европейски решения и ще ги разработвам заедно с парламента и заедно с съвета и разбира се, заедно с останата част от колегиума. Господин Кофът, имате още една минута. Благодаря, господин председател. Това не е отговор на въпроса ми. Ако вие станете комисар, ние в Дания ще можем ли да поискаме отново да се възстановят проверките на границите, за да може поне гражданите на Дания, тези, които са гласували за днешните а, депутати в Европейския парламент от Дания, а, да ам, бъдат защитени. И също така, вие, а, ако кажете като комисар, че това не е възможно, а, все пак как ще отговорите на тази молба на датските граждани? Как ще продължите нататък? Благодаря. Вече от няколко въпроса насам а, засягаме тази тема. Вътрешните проверки на границите не отговарят на правилата по Шенген. Ето защо трябва да се върнем на пълно функционираща шенгенска зона и това е съвсем ясно казано в моята мисия. Благодаря. Сега ред на ЕКАРЕ. Име, думата има господин Хорхе Вушаде. Благодаря, ще говоря на испански язик. В писмените си отговори, изпратени на комисията, вие казвате, че НПО-тата са много важни. Ние трябва да признаем техния принос в Средиземноморието. И една от задачите на комисията ще бъде да сложи край на трафиканските модели. Също време, но вижте какво е общественото мнение в Испания и в Италия. Говори се все повече за това, че някои от тези НПО работят заедно с мафиите в трафика на хора. Каква е вашата позиция? Какво ще направите вие? Смятате ли, че комисията трябва да зачита решенията на държавите членки? Заповядайте, госпожо Йохансън. Благодаря ви, господин Хорхе Бухаде. Струва ми се, че е важно да проявяваме уважение към предоставянето на хуманитарна помощ по море. Много от неправителствените организации, които го правят, са отлични, но разбира се, те не бива да бъдат припознавани като трафиканти на хора. Аз съм работя с НПО и с удоволствие ще продължа да го правя заедно с парламента, за да изработим насоки за тяхната работа. Не знам дали съм отговоря на въпроса ви. Господин Босаде, втора минута. Не, мисля, че не отговорихте на въпроса ми и това е очевидно. Въпросът е дали в случаите, в които държава членка е установила сътрудничество между някои НПО и тези мафии. Това е направено по административен или съдебен път. Комисията ще е, заеме някаква позиция дали ще се придържа само към директивата за улесняване или държавата членка ще може да изпълни своите мерки. Какви са инициативите? Защо се намесвате в суверенността на държавите членки? Много е важно да се работи на първо място за сигурността в Европа и да се помага на държавите, които са външна граница. Госпожо Йохансън, Аз съм съгласна, държавите членки трябва да подлагат трафикантите на наказателно преследване. Това е задачата на правоохраняването. Но Пак ще кажа, не бива да криминализираме предоставящите истинска хуманитарна помощ. Благодаря. Отново е НП колегата Лена Дюпонт. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, до сега обсъждането ни показа, че въпросите на миграцията са много важни за вашия ресор. Вие говорихте за тази нова динамика, за новата комисия. С други думи, нещата се движат. Но за мен вие не сте достатъчно конкретна от тук и въпроса. Можем ли да очакваме конкретни предложения през първите 100 дни и ако да, какви биха били те? Разбира се, не очаквам от вас съвсем нов пакет, но какви са предложенията, които ще можете да поемете и каква ще е процедурата с парламента? Благодаря ви, госпожо Дипон. Няма да ви дам конкретен отговор, тъй като първата ми задача е да сложа край на блокажа и да намеря общия знаменател, за да стигнем до бъдещия пакт за миграция и убежище. Не мога от сега да ви кажа кои ще са новите предложения, с какво ще продължим. Надявам се, че ще продължим по темите, които са важни за вас, но всичко ще се реши след диалог с държавите членки, за да може те да сложат край на този блокаж, така че не мога да ви давам обещания за първите 100 дни. Още една минута имате, госпожо Дюпон. Много ви благодаря, господин председател. Разбирате, че аз не съм много доволна от вашия отговор. Има и още една област, която засегнахме и вие я засегнахте. Говорихте за устойчивия подход – при издирването и спасяването. Същевременно би трябвало хората да не бъдат насърчавани да се качват на лодките. Какво ще направите срещу каналджиите, които им помагат? Какво ще направите, за да унищожите този престъпен бизнес модел, така че хората наистина да не бъдат насръчавани. Благодаря ви. Аз съм напълно съгласна с това, което е, посочвате. Трябва наистина да не насърчаваме хората да се качват на лодки, но за това трябва да има споразумение с трети страни. В крайна сметка, тези страни също не искат на тяхна територия да работят тези престъпници. Следователно ни трябват споразумения с трети страни и намиране на по-добри законови пътища към Европа. Благодаря. Сега думата има представителя на Обнови Европа, колегата Жан-Кристоф Ойтиен. Е, Благодаря, уважаема госпожо кандидат комисар. Разбирам отново и отново говорите за новия пакт за убежище и миграция, за компромиси, за сътрудничество между страните членки. Нека да ви кажа, че ние от своя страна сме си свършили каквото е необходимо. Гласувахме мандат за започване на преговорите. В писмените си оговори казвате, че ще се надгражда над постигнатото и е, ще се съобразявате с позициите на парламента и съвета. Проблема обаче не е между парламента и съвета, а вътре в съвета. Затова искам да разбера защо считате, че изтеглянето на досиетата за общата европейска система на убежище, защо смятате, че това ще деблокира застоя в съвета и ще сработи? Заповядайте, госпожо Йохансен. Благодаря. Много е, важен въпрос. Разбирам, е, че е труден отговор и аз не мога да ви дам конкретен такъв. Ясно ни е, че има блокяж в е, съседа, че трябва да... в съвета, извинявайте, че трябва да го преодолеем. Но подходът трябва да е по-широк, за да се реши проблема и с миграцията, и с убежището, по-широк от само пакета е, за миграция. За това, за убежище, извинете. Затова смятам, че трябва да се работи по този нов пакт. Казвате, че мисия е невъзможно да се постигне това в съвета. Аз лично не считам, че е така. Просто а, е, трябва много внимателно да, да следя, да не си вържа ръцете от самото начало. Е, надявам се, че няма да се налага да изтегляме досиета, но пък не мога да ви обещая, че това няма да се случи. Мистер Катиен. Uh, um, Благодаря. Знаете, че парламентът има желание да се постигне нещо по общата европейска система за обежище. Вие искате да разширите тематиката и да отчетете и да включите и въпросите за миграцията. Тук не трябва ли тогава да се включат и въпросите за Шенген и контрола по границите? Или смятате, че Последните два въпроса не се включват в темата миграция и убежище. Отговорете, госпожо Йохансен. Мога да коментирам какво смятам, че трябва да влезе в новия пакт, но когато на масата се поставят много различни тематики, по мой опит е, че като че ли е, по-лесно е, се постига деблокаж. Благодаря. Сега от името на независимите госпожа Ферара една минута. Благодаря. Ще задам въпроса си на италиански. По новия пакт за миграция, надявам се, това не означава просто да изтеглите е, предложенията – аз, които в момента са в блокаж в съвета. Аз бях докладчик по този пакет. Ние положихме много усилия, за да постигнем решение, което да се радва на подкрепата на повече политически групи. Трябва да е наясно, че тук става дума за един пакет и не трябва да се, постав... да се застрашава баланса между различните страни членки. Смятате ли, че трябва да се включи в тази тематика и законовите пътища за миграция? Господин Лопес и Агилар имаше доклад за хуманитарните визи. Ние следва да продължим в е, Южното е, Средиземноморие, да продължим политиката с е, центрове за кандидатура в в съответните страни и това може да се прави в сътрудничество с европейски агенции. Благодаря, госпожо Ферара. Както казах в уводните си думи, аз е, лично съм работила много по тези досиета, много компромиси, много сътрудничество. Е, вие също. И това е действително европейският начин да се работи. да търсиме мостове между различните политически групи. Естествено, предложението не предлага лесни решения, но трябва да търсиме и нови начини да процедираме. За законовата миграция абсолютно те трябва да, тези законови пътища трябва да бъдат част от новия пакт за миграция и убежище. Те трябва да са компонент от него и е, е, съм наясно с предложението за хуманитарни визи. Това също може да се постави като тематика за обсъждане. Мисля, че е много по-лесно обаче ще постигнем а, напредък по темата хуманитарни коридори и през заселване. Но нека да продължим да разговаряме. Още една минута, госпожо Ферара. Благодаря. Друга тематика вътрешна сигурност и организираната престъпност. Комисията а, смята ли да предприеме някакви е, действия в отговор на докладите, с които излезе парламентарната подкомисия за организирана престъпност Крим? А, защото всичко, което се слушва, като че ли е, нарушава доверието на обществото в е, публичните институции. Също за закривата на детето и съответните разпоредби, какво ще направите, за да сте сигурни, че се прилагат съответните законови текстове и мерки за предотвратяване на сексуалното експлуатиране на деца? Какви мерки ще се предприемат за санкциониране на нарушаващите и за защита на жертвите? Да, много важни теми. Организираната престъпност, организациите от мафиотските организации са отрова за обществото. Те е, подронват близостта, спойката на обществото. Цялото общество е, страда, доверието в обществото се подкопава, затова трябва да се работи ще изляза с конкретни предложения за действия, ако заема поста. Наясно съм, че има много предложения, които са приети, включително от вашия парламент и от съвета. И сега акцентът следва да бъде върху изпълнението на вече приетите решения. Разбира се, не изключвам възможността в това отношение да излезем и с други предложения. Същото е, се отнася и за сексуалната е, експлоатация на деца. Европа детската порнография много често се намира на сървери в Европа. И в страни членки на Европейския съюз и това е отвратително престъпление. Необходимо е да се засили сътрудничеството между правоприлагащите органи, за да се е, разкриват подобни престъпления. Благодаря. Сега обратно социалистите и демократите. Следващия въпрос – ще бъде зададен от заместник председателя Пиетро Бартоло. Заповядайте за една минута. This side, from this side. Mike. Buon pomeriggio, grazie Presidente. Ораторът говори с микрофон. В вашето писмо за мисията ви. Новия устойчив подход към търсенето и спасяването беше подчертан и това, че ще има много важна роля за комисаря във връзка с а, разпределението на усилията, що се отнася до дейността по спасяването в водите в Средиземноморието. Но не може ли да се направи още повече и по-конкретно да има достатъчно финансови средства, да могат да са достатъчно подготвени държавите членки, за да извършат тези задачи. Така че какви ще бъдат вашите конкретни инициативи в тази посока, за да потвърдите този ангажимент в съответствие с писмото за вашата мисия? Имате възможност за отговор, госпожо Йохансон. Благодаря, господин Бартоло. Както вие отбелязахте, има важна роля за комисията в тази област. И ние играем тази роля, за да координираме и да улесним начина по който се осъществява целият процес, веригата на дейности, свързани с търсенето и спасяването. Не става въпрос само за тези две дейности, става въпрос и за начини по които може да се слезне на брега, как могат да се разпределят различните усилия, да речем при подаването на молба за международна защита. Това устойчиво решение, което а, председателката на комисията ме помоли да разработи, ще бъде свързано с всички елементи от този процес. По-конкретно, госпожо кандидат, на основата на предишния ви опит, какви са планови, плановете или вариантите, които виждате при тези рискови операции на принципа на солидарността, според който всички държави членки трябва да споделят мобите за убежище и да спазват правилата? Благодаря. Имаме едно предварително споразумение с Малта и четири държави. Доколкото разбирам, то ще бъде разгледано. По време на съвета следващата седмица. Подходът на държавите членки в тази област е важен, но е твърде рано да се правят заключения, така че нека се върна отново в рамките на диалога с парламента на тази тема. И сега отново една минута за НП, госпожа Надин Морано. Ще се изкажа на френски. Госпожо кандидат комисар, озадачен съм, че във вашите писмени отговори за борбата срещу нелегалната миграция вие говорите за разработката на пътища за легална магистрация. Не виждам а, варианти за връщане на укриващите се мигранти. А, и в Европа, ако има една област, в която се нарушават правата на гражданите, това е именно в областта на миграцията и не се прилагат и не се спазват правилата. Тези решения от съдилищата трябва да бъдат основополагащи за правата за обежище, както и правото на връщане е, и оставане в собствената държава. 162 000 са цитираните цифри, от които само една трета са разрешени. Госпожо кандидат комисар, вашия отговор. Госпожо Морано, благодаря. Много важен е този аспект. Трябва действително заедно да а, действаме по засилено в областта на връщането, тези, които нямат право да останат в Европейския съюз. Това казах и в моите уводни слова. Правото за молба за убежище, право за международна защита е тясно свързано с тези, които, с това, че тези, които нямат това право, трябва да могат да се върнат. Трябва да функционират тези процеси, а те не функционират сега. Само една трета се връщат. Действително област, която трябва да засилим действията. Но комисията не е тази, която връща хората. Това е отговорност на държавите членки и те трябва да работят по редмисията. Комисията обаче може да помогне. Можем да помогнем с споразумение за редмисия с трети държави. Трябва можем да помогнем и в други области, така че с радост бих обсъдила доколко комисията може да направи и още, за да подпомогне процеса на реадмисия, за да имаме по-ефикасна система. Също така смятам, че повече и по-ефективна процедура по убежища в държавите членки би била от полза. Благодаря, госпожо Морано. Имате още една минута. Чувам, а, че говорите а, за споразуменията за реадмисия, а, бряг на а, слоновата кост и няколко други, само 17 са сключени. А, това е приоритет. Надявам се, че сте съгласна. В същото време имаме 17 милиарда инвестиции или помощ за Африка. Така че искам да чуя отговор на въпроса какво получаваме от тези държави по происход в резултат от всичко това. Благодаря, госпожо Морано. Действително смятам, че трябва да разработим още споразумение за редмисия с трети държави. Това е една много важна област, която действително комисията може да помогне. Също знам, че и в някои случаи държавите членки разполагат със собствени споразумения и ние имаме нужда от а, сътрудничество между комисията и държавите членки, за да можем да разполагаме с най-ефективните начини за реадмисия. Имаме нужда от тях. Благодаря. Сега е ред на Обединената левица, нашата колега Малин Бьорк. Една минута. Благодаря ви. Аз се обръщам към вас на шведски. Добре дошла в нашата комисия. Както е, виждате, има някои, които не искат Европейския съюз да напредва, искат да се изграждат стени и да пречат на другите да стигнат при нас. Но Имаме и тези, които искат да се борят за правата на човека и отварянето на Европа. Искам ясно да ми отговорите. Ние трябва да защитаваме Женевската конвенция. Не искаме затворени граници. Въпросът ми е следния. Има расистски сили, които искат да се прилага австралийския модел – но вие ще гарантирате ли, че такива предложения никога няма да бъдат обсъждани и че правото на убежище ще се запази в Европейския съюз? Благодаря ви. Ще ви отговоря на английски. Съгласна съм с вас. В глобален мащаб виждаме, че правото на убежище на мигрантите понякога е под въпрос. Нещо, което е плашещо. Именно за това е много важно да опазим европейския начин на живот. А той предполага именно това, че в нашите договори е залегнал правото да кандидатства за убежище. Точно това и ще защитавам винаги като комисар. Ще защитавам нашите основни ценности и договора. Ние трябва да се гордеем. Това ни отличава от останалия свят. Ние даваме това право на мигранта – да кандидатства за убежище. Това са нашите ценности, ценности, които защитаваме и за които съм готова да се боря и в Европейския съюз и глобално. Благодаря, госпожо Бърг. Благодаря ви отново. Нека кажа, че всъщност въпросът ми беше ще гарантирате ли, че тези предложения, които ще попречат на влизането на търсещи убежище, никога няма да бъдат обсъждани? След това говорим за Либия, трафика на хора. Европейския съюз има отговорност на място. Трябва да ни е срам от това, което се случва там. Ще направите ли нещо срещу него? Аз съм докладчик по досието за повторното заселване. Как... Интересуваме, вие ще гарантирате ли, че ние ще се водим от хуманитарните ценности, ценностите на комисаря по бежанците. Благодаря ви първо за Либия. Не мисля, че ако спрем сътрудничеството с Либия, това ще подобри нещата там. Либийската брегова охрана знаем, че потъпква правата на човека. Затова ние работим с тях, за да ги образоваме по въпросите на човешките права. Мисля, че ние ще се върнем на въпроса какво трябва да се направи в Либия, но ще кажа, че преустановяването на сътрудничеството ни с хуманитарните организации или комисаря по правата на човека, както и сътрудничеството с либийската брегова охрана, няма да подобри, според мен, тази толкова тежка ситуация. Що се отнася до презаселването, ние сътрудничим с комисаря по е, бежанците на ООН, но така или иначе това презаселване за мен е много важно като законен път към Европа, така че съм готова да работя заедно с държавите членки. Благодаря ви от името на социалистите. Въпроса на колегата Хавиер Морено една минута. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо Йохансен. Почти сме на края. Знаете, че равенството на половете в НДК-то на нашата политическа група ето защо оценяваме положително вашия ангажимент с половото равенство във всички политики. Аз искам да задам въпрос за защитата на жертвите и трафика на хора, особено защитата на жените и момичетата – за жалост, трафикът на хора е много печеливш. 5 милиарда годишно. Необходимо е следователно да се даде координиран отпор от държавите членки и виновниците да бъдат наказани. Как ще гарантирате директ... прилагането на директивата срещу трафика на хора от 2011 година, как ще защитите жените и момичетата, какъв финансов ресурс ще предложите. Благодаря, госпожо Йохансън. Благодаря ви, господин Морено. Първо по изпълнението на директивата от 2011 година, по-късно ще предложа конкретните действия, но Трафика на хора много ме безпокои. Ние знаем, че половината от жертвите на трафика са европейски граждани. Това не е проблем, който пресича нашите граници. Това е проблем вътре в самия съюз. И за жалост повечето от жертвите са млади жени или момичета. Много е важно да подсилим борбата срещу трафика. Аз съм готова да мисля и за нови законодателни предложения в тази област, защото знаем, че престъпниците печелят много пари от експлоатацията на тези момичета. Ще работя заедно с вас. Готова съм да помисля и за нови законодателни мерки в тази област. Вече мисля даже, че може би ще е необходимо да имаме нова стратегия за борба с трафика. Защото е наистина срамно, че 50% от жените са европейски гражданки. Благодаря. Господин Морено, още една минута имате. Благодаря ви. Вие няма да сте сама в тази битка, може да разчитате и на европейския координатор, който се бори с трафика на хора, на Европол и Центъра към Европол за борба с трафика на хора. Как ще сътрудничите с тях с оглед на вашите правомощия? И още един въпрос. Има една група, която е много уязвима. Непълнолетните, особено непридружаваните малолетни и непълнолетни. Непълнолетни, какво ще направите така, че те да не стават жертва на всякакъв вид трудова експлоатация, продажба на органи? Как ще им помогнете, защото те в много от нашите страни са някаква неидентифицирана група? Госпожо Йохансън, благодаря ви. Това са наистина области, в които ще трябва да работим по-активно и заедно. Аз разбира се отговарям за много от тези области, но ние трябва да се борим и с тази култура на безнаказаността, трябва да помагаме на жертвите, но що се отнася до конкретните мерки, ще ви дам предложенията на по-късен етап. Тъй като е необходимо да се направи оценка, имаме ли нужда от нови предложения. Благодаря отново зелените. Колегата Дамян Карем, заповядайте. И, благодаря, госпожа председател. Госпожа Йохансен, дойдох така с положително настроен към това изслушване. Но сега се притеснявам доколко ще има конкретни ангажименти. В лагерите на мигрантите мъже, жени, деца страдат изключително конкретно вие сте готови да започнете с мисиите за спасяване на хора, които се качват на хората. Също така говорите и, че търсите деблокиране в съвета на законодателството. Готови ли сте обаче да изискате от съвета да започне да работи с квалифицирано мнозинство, а не с единогласие, за да се постигне нещо? Добре, ето сега имате възможност да отговорите на въпроса, госпожо Йохансон. Благодаря, господин Карем. Много въпроси бяха зададени за операциите по издирване и спасяване и нямам какво друго да кажа от вече, различно от вече казаното. Ще търсиме конструктивен подход с посредством предварителното споразумение от Малта на съвета по вътрешни работи. Следващата седмица ще се надявам да постигнем нещо – и също така очаквам да се разработи един по-устойчив подход по въпроса и с удоволствие ще се върна да дискутирам във вашата парламентарна комисия операциите за спасяване, издирване и спасяване. А регламента от Дъблин, който е блокиран съвета, няма да има по-щастлив човек от мен, ако се получи от блокиране. Това е част от е, много, много трудната ми задача да намеря начин да преодолеем е, блокажа. Вероятно ще трябва да употребя много от опита си, а и да разгледаме и други предложения, за да видим как можем да преодолеем блокажа. Като нов комисар, ако ме одобрите, ще започна с диалог за установяване на възможно най-широк консенсус. Но в края на краищата нещо трябва да се направи, да, така, стъпка напред, за да се постигне нов факт. Господин Карем, имате възможност да реагирате. Много е важно да се оцени как е, се изпълняват мерките в момента. Вие казвате, че ще оцените сега е, инструментите от пакета за обежище. Важно е в какви срокове ще го направите. А също така трябва да се внимава всичко нови всички нови предложения да се основават на препоръките на една подобна оценка и там да се включат и мненията на гражданското общество. Заповядайте, госпожо Йохансън. Да, ние вече разглеждаме няколко досиета от пакета за обежище. Не смятам да започваме от самото начало. Надявам се да можем да надградим над всичко, по което толкова усърдно е работил парламента. В такъв смисъл аз не възнамерявам да започна от нулата, а по-скоро да продължим с съществуващото разбира се, и с а, а, изследване на необходимостта от какво ново е необходимо за деблокиране на положението. And now in this second round of questionings, we're going for the final shot. Сега последен тур НП Пауло Ранжел. Заповядайте. Една минута. Господин... Извинете, извинете, направих грешка. Все още реда е на групата Обнови Европа. Извинете ме, прескочих предпоследния. Въпроси от Обнови Европа Мориц Кюрнер. Благодаря, господин председател. Ще задам въпроса на немски. Госпожо Йохансън, в политиката по сигурност на Европа нещо куца. 22 терористични атаки в последните няколко години. И в почти всички случаи извършителя е, се оказва познат на, на полицията. Вероятно е необходимо да се е, намери... Сега се говори, че трябва да се събират повече данни, само че иглата в купа сено не се намира по-лесно, ако купата става все по-голяма. Така че е, смятате ли, че е, трябва да се продължи с събирането на данни? Ще има ли нова директива за съхраняване на данните? Заповядайте, госпожо Йохансон, за отговор. Благодаря, господин Кьорнер. До голяма степен съм съгласна с вас. Сътрудничеството между полицейските служби и Европол и помежду им трябва да се подобри. И аз коментирах в отговор на предходен въпрос, най-важното е да има взаимно доверие – Полицейските сили трябва да са готови да работят е, заедно и е, да използват данните, с които разполагат. Имаме възможности, които не се използват максимално. Това трябва да се е, доразработи. Много, много има какво да се прави за изпълнение на вече взети решения и за изграждане на доверие, така че да работим заедно в борбата с организираната престъпност. Заповядайте, имате думата. Много се радвам да чуя, че сте готова да се ангажирате с работа за поддържане на сътрудничество между полицейските сили. Но има ли достатъчно доверие в доказателствата, предоставени по електронен път? Националните власти готови ли са да приемат едно подобно предложение? Тук също се поставя въпроса за доверието. Считате ли, че при разширяването на споразумението SWIFT ще приемете и препоръките на парламента? Извинете, не проследих последната част на въпроса ви. Когато се стигне до последващо разширяване на споразумението SWIFT, споразумение с щатите, ще е, поканите ли Европейския парламент е, в консултациите? Благодаря електронни доказателства ще коментирам по-късно пред вас как е, възнамеряваме да процедираме. Много аспекти трябва да се отчитат. А що се отнася до международните споразумения, с удоволствие ще консултирам парламент. И сега съвсем накрая Пауло Ранжел, НП. Uh, е, госпожо кандидат-комисар. Приветствам ви а, горещо сред нас. И като последен въпрос, нека да кажа, че след това изслушване може би ще бъдете позната като комисаря, който ще се върне. Защото непрекъснато отговаряте, че трябва да се върнете отново, за да ни отговорите. Ние в последните години говорим за много от тези теми и в писмените ви отговори говорите за това как ще се подобрят тези системи. Но в същото време в предишните години сме се изправили пред много сериозни трудности от някои политически групи и не малко от вашата политическа група СНД, особено за ВИС системата. И така аз бях докладчик на този по тази тема. И имайки предвид позицията на социалистите демократите, искам да ви попитам, готови ли сте да се ангажирате тук днес с ясен срок и бюджет за да се приведе в оперативна готовност и действие? И също така считаме, че трябва да се а, за крилят по-добре децата и това ще се постигне, ако се съхраняват пръстови отпечатъци от а, възраст а, от 6 години нагоре. Считате ли, че това е възможно да се постигне? Госпожо Йохансон, имате думата. Смятам, че ако правилно съм информирана, това е тема, която е а, обект на тристранни срещи в момента, нали така? Да. А, и така, надявам се, че това ще бъде един ам, достатъчно плавен процес и се надявам, че ще можем да осъществим всичко това колкото може по-скоро, тъй като действително имаме нужда това, от това, но а, наистина зависи от вас като комисия да прецените ли правилно и достатъчно съм отговорила или не. Това не зависи от мен, а от вас. Господин Рангел, имате отново думата. Отбелязвам си казаното от вас. И искам да се спра на една важна част от вашето портфолио, която не беше обхваната днес, тъй като не е възможно всичко да се обхване. външната и вътрешна област измерение на сигурността. Процеса, изборните процеси са особено красноречив пример в това отношение, където се изисква много по-ясен и по- сериозен подход от страна на Европейския съюз. Какво смятате да направите в следващите години, за да се противопоставите на дезинформацията и фалшивите новини в областта? в областта на избирателните кампании и избирателния процес. Съгласна съм, че има много ясна връзка между вътрешната и вътрешната сигурност. Трябва да стъпим на всичко това, много важен е аспекта. А що се отнася до конкретните заплахи за нашите демократични процедури, трябва да работя в близко сътрудничество и с други комисари в тази област, защото това е изключително важно. Да защитаваме нашите граждани, нашите градове и а, нашия начин живот. Това ще бъде изключително важно. С което изчерпахме въпросите и отговорите във втория етап и стигаме до вашето изказване в заключение а, според правилата. Така че имате последната дума, госпожо кандидат-комисар Йохансон. Искам да благодаря на всички за приноса, за това, че работихме толкова ефикасно. Много добра парламентарна дисциплина. Спазихме сроковете и времената, за да може е, това толкова важно упражняване на е, парламентарната проверка за качествата и способностите на всеки кандидат за комисар и по-конкретно госпожа Ива Йохансон спрямо нейното портфолио, темите, които би поела по един толкова добър начин последните няколко часа. И така, благодаря ви за този разговор, който проведохме и предлагам заключителни думи в рамките на 5 минути. И имате думата, госпожо Йохансон. Благодаря ви за усилията, които положихте, за да откликнете на загрижеността и въпросите, които бяха зададени. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, почитаеми членове на комисията. Както казах в самото начало, чаках с нетърпение това изслушване и бях права, защото виждам, че има изключително много компетентни знания в тази комисия. Има много сериозни знания и експертни, които а, вие притежавате и сте реални представители на гражданите на Европейския съюз. Ето защо аз се надявам да мога да работя а, в тясно сътрудничество с вас в следващите 5 години и а, действително а, нямам търпение. Ако, разбира се, ме утвърдите като кандидат. Смятам, че ние сме в началото на един дълъг път заедно, поне се надявам, за да постигнем и резултати по политики толкова важни за нашите граждани. И миграцията и сигурността са изключително важни за европейските граждани. Аз считам, че наистина трябва да ги разглеждаме и да се справяме с тях на европейско равнище. Имаме задължение да го постигнем. Както казах и по-рано, за мен е ясно, че трябва да защитаваме нашите ценности вътре в Европейския съюз, но също така да имаме предвид и въздействието на нашите правила извън Европейския съюз. Считам, че Европейския съюз винаги трябва да води с примера си. Основните права никога няма да бъдат някакъв послевкус и последваща мисъл за нас. По миграцията, както казах, нашата амбиция е да имаме ефективни решения и дали са ефективни ще зависи не само от начина, но и от скоростта, с която ще го постигнем. Устойчиви, прогнозируеми и ефективни решения са нужни на основата на нашите а, човешки права. Ясно е, че има необходимост от общи европейски решения, за да се справим с системата за миграция. Трябват ни също и повече а, подходи а, е, и по-ефективни такива за издирване и спасяване, включително законните пътища. Европейския начин е да се а, поддържа правото за подаване на молба за обежище и да се разгледа максимално бързо и както трябва подобна молба. Лицето, което няма право на престой, трябва да бъде върнато по един достоен начин в съответствие с правилата. Това е свързано също така и с борбата срещу трафикантите и каналджиите. Най-добрият интерес на детето и половата перспектива са особено важни, за да можем да бъдем максимално застъпени тези темпи в всички наши политики. Работата ни срещу тероризма е стигнала доста далеч, но трябва да продължим нататък. Според мен не трябва да се колебаем да предприемаме по-нататъчни срещи за по-добро сътрудничество в Европа между правоохранителните органи и да предизвикваме по-голямо доверие. Както не веднъж казах, считам, че доверието е много ключов фактор. Също така, една, именно тази част от моето портфолио е особено решаваща за доверието, което гражданите ще имат за европейския проект. Както вече споменах, именно това е и много важен момент за начина по който ще работим от тук нататък. Считам, че трябва да има по-солидни, по-надежни европейски решения, по-добро сътрудничество и повече работа за доверието. Доверието помежду ни трябва да е действително цел на нашата съвместна работа. Дали става въпрос за доверие между институциите, доверие на гражданите в европейските институции и така нататък. Именно това е начина по който имам намерение да действам, ако утвърдите кандидатурата ми и както вече казах, с нетърпение чакам да се върна отново сред вас и да си сътруднича с а, тази парламентарна комисия, която съсредоточава толкова висока степен на компетентност и ангажираност. Благодаря. We thank you, Commissioner Designate. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар, госпожо Йохансън. Нека изразя от името на всички в комисията Либе и членовете и хората отзад, че ние наистина оценяваме вашата готовност да поемете този ресор, да проявите необходимите качества за него. Нека ви кажа, нашата комисия е жизнеспособна, работеща. Виждате, че посещаемостта, въпреки че минаха 2 часа и половина от началото на изслушването си, остава много висока. Нашата комисия е толкова ангажирана с всички тези теми, които са във вашия ресор. Миграция, пакета Шенген, пакета за убежището, агенциите, цялата тази констелация, с която работи Либе и въпроса за сигурността. Всъщност за сигурността имаше отделен комисар в миналата комисия. Сега сега вие ще трябва да се справяте с всички тези теми наведнъж. Това ми се струва, че е добър сигнал. И нашият разговор няма как да е приключил. Той ще продължи, той продължава. Благодаря за размяната на мнения. Само ако ми позволите, ще добавя, че избраната председателка Урсула фон Лайен изрично заяви при своето представене в Европейския парламент, преди ние да гласуваме за нея, че ще направи всичко по силите си за да увеличи правомощията на Европейския парламент, включително и законодателната инициатива, което би означавало, че комисия като нашата, която е, е наистина законодателна комисия, би трябвало да се мисли не само по започнатите вече предложения. Не, трябва да се мисли и за инициативи, които ние можем да представяме пред пленарната зала. Ще ви дам пример с доклад, по който имах честа да бъда докладчик, доклада за хуманитарните визи. Ясно е, че комисията Либе има много широки правомощия и ще участва в изслушванията на поне 8 кандидат-комисари. Като водеща комисия или асоциирана комисия или поканена комисия, 8 от комисарите. Но има само един ресор, който е изключително и само в правомощията на нашата комисия – затова и ние не сме поканили друга комисия, това е точно вашия ресор. Видяхте вниманието, което проявиха колегите, видяхте енергията. Благодарим ви за участието. Нека кажа, че координаторите ще заседават по-късно днес в 19.00 часа. Ще съобщим в коя зала по-късно днес. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. The session is adjourned.